Signor Presidente del Consiglio... Господин председател на съвета на Република Италия, благодаря ви, че приехте поканата на Европейския парламент – да изложите виждането си за бъдещето на Европа и виждането на италианското правителство за това бъдеще. Италия е сред страните основателки на Европейския съюз. Радваме се, че заедно с вас можем да поставим началото на дебати за значимите въпроси, които засягат 500 милиона души. Както знаете, парламентът проявява голяма ангажираност по отношение на редица теми от голям интерес за гражданите. Ние искаме да сме демократичният център на Европа. Европейският парламент е единствената европейска институция, избрана от гражданите. Борихме се много усилено за увеличаването на бюджета на Европейския съюз от 1,1% на 1,3%, като поставихме акцента върху собствените ресурси. Опитахме се да очертаем и своя ясна позиция по въпросите свързани с миграцията. Парламентът отстоява идеята за повече инвестиции на африканския континент с цел справене с първопричините на проблема. Що се отнася до бежанците, преди няколко месеца Европейският парламент прие своето предложение по въпроса. В момента то се обсъжда от съвета. Обръщаме се към съвета с призив да приеме един текст, който може да намали натиска най-вече върху южноевропейските страни. Там проблемът с бежанците стои с особена сила. По въпроса за Брексит, Европейският парламент настоява за опазването на правата на европейските граждани живеещи в Брюксел. Гласувахме също така за значително увеличаване на финансирането за общоевропейска инфраструктура. Целта е да се насърчи растежа. По отношение на външната политика, наблягаме на необходимостта от обща политика в областта на отбраната. Изискахме също така от държавите членки да признаят временния президент на Венецуела като се позовахме на Венецуелската конституция. Ще се спра и върху един последен момент, свързан с работата на парламента. Той е включен и в програмата на вашето правителство Искаме парламентът да има повече правомощия за законодателни инициативи, като всички парламенти в света. Искаме също така да имаме и правомощия за разследване. Те са закрепени в договорите, но все още не сме имали възможност да ги упражним. Сега ще ви дам думата, за да ни изложите вижданията на италианското правителство за бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Междувременно можете вече да се записвате за процедурата за спонтанни изказвания. Ще приключим с включването на имена в списъка, когато приключи изказването си господин председателят на съвета на Република Италия. Уважаеми господин председател Таяни, уважаеми господин заместник председател Катайнен, уважаеми госпожи и господа евродепутати, госпожи и господа за мен наистина е чест да съм днес тук сред вас. Казвам го искрено. За мен е чест и удоволствие да изложа пред вас виждането на италианското правителство за бъдещето на Европейския съюз. Що се отнася до усилията, които се полагат на европейския континент, нека отдадем дължимото на Антонио Мегалици, един италянец, който твърдеше, че е влюбен в Европейския съюз. Преди два месеца той бе убит по време на терористичен акт тук в Страсбург. В един глобализиран свят, в който економиката като че ли надделява над политиката, над правото. В един свят, в който Икономическите избори могат да окажат много силно въздействие върху живота на гражданите ни. При това избори, които се взимат на километри от тук. Трябва да помислим за това каква роля може да изиграе Европейският съюз. При това трябва да имаме предвид, че отделните държави, държавите членки на Европейския съюз не са в състояние сами да се изправят пред сложните световни предизвикателства. Нашият общ европейски дом се намира в, на особено критичен етап от своето развитие, като че европейският проект вече не е движеща сила. Ние, представителите на институциите, сме изправени пред предизвикателство, що се отнася до функциите до работата ни, тъй като сме изправени пред изключително значими проблеми. Европейският съюз е преминавал и през други такива критични фази и от тях знаем, че трябва заедно да положим усилия, да проявим силно чувство на отговорност. Изправени сме пред задачата да дадем нов тласък на европейския проект, да си извоюваме доверие – трябва да работим за повече устойчивост на ниво Европейски съюз, за повече ефикасност и за по-голяма надежност. Изправени сме пред нови, сложни предизвикателства, които изискват визия и понякога и творчески подход. Преди всичко трябва да сме наясно в лицето на тези предизвикателства каква е нашата мисия в световен мащаб. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са свързани с принципни въпроси каква Европа искаме, от каква Европа имаме нужда, как възприемаме себе си каква представа създаваме за себе си. Тези въпроси изискват много големи усилия, за да им намерим отговор. Трябва също така да сме колкото и се може по-искрени. Работим за европейските граждани. Тяхната воля е най-върховният израз на европейския суверенитет. Всички ние заедно трябва да сме преди всичко граждани. Европейският народ. В историята на Европейския съюз ни е свързвала обща съдба отвъд правните разпоредби по пътя на създаването на тъй наречената европейска нация сме се намирали на много значими етапи. В миналото сме били изправени пред разделения, пред конфликти, които са водили до голямо многообразие на ниво идентичност, култура и на ниво езици. Европейската общност, освен това, е била винаги и възможност за много активен обмен на ниво култура, на ниво правни разпоредби. Винаги сме черпили опит от различните системи в отделните държави. Дадохме възможност също така на гражданите на различните държави членки свободно да се движат на територията на Европейския съюз. Европейският съюз се превърна в едно единно правно пространство. Правото на свободно движение е едно от най-значимите постижения в процеса на европейската интеграция. В момента Особено като имаме предвид национализма и популизма в края на 19 и края на 20 век. Ако имаме предвид омразата надигнала се тогава, която доведе и до два много тежки световни конфликта. Европейците, най-вече младите европейци, не искат да се откажат от това свое толкова важно право на свободно движение. Благодарение на това право имаме възможност да обменяме опит на ниво култура, на ниво професионална дейност. Във все по-голяма степен се изгражда една обща идентичност, в рамките на която има различни възможности за участие. Освен това, усещането за тъй наречената европейска нация бе създадено и по пътя на развитието на правните разпоредби. Бе създадена през изминалите години една обща правна култура, която бе от изключително голямо значение за изграждането на тъй наречения европейски демос. Изключително важна във връзка с това е работата на Европейския съд и на Европейския съд по правата на човека, които работиха в тясно взаимодействие с националните конституционни съдилища. Така бе създадено едно общо европейско правно стопанство, пространство, в рамките на което се защитават правата на гражданите чрез една високо развита система за опазване на основните права на гражданите. Тази система се основава на едно наше общо конституционно наследство. Тази система, развита и по пътя на съдебната практика, е неразривна част от общата правна традиция в Европейския съюз. Тя е завоевание на човечеството и допринася също така и за колективната ни представа за нас като европейски граждани. Тя създава у нас усещането за обща съдба, за една общност, която участва в един ползотворен цивилизационен процес. Въпреки всичко това, все още не сме действително един народ. Нямахме коража да създадем един приобщаващ проект, който да надхвърли рамките на риториката и да доведе до създаването на един истински европейски демос. От 1989 година насам няма политическа визия за Европейския съюз, няма виждане за бъдещето ни в дългосрочен план. Без една такава визия, всяка една мечта бледнее, потъва в бюрократична рутина. Няма наистина революционна визия, така такава каквато съществуваше след Втората световна война. През изминалите 30 години европейското управление поради това се свеждаше само до економическия аспект. Перспективите ни за развитие се основаваха на тенденциите на либерализацията. бе ограничено регламентирането в основни икономически сектори, бяха ограничени също така и възможностите за социална закрила, което доведе до повече неравенство най-вече по време на економическата криза. В рамките на европейското управление бе проведена много строга политика за ограничаване на държавния дълг по силата на много строги параметри. Освен това се сви силно и потреблението, което се отрази изключително отрицателно върху социалната сфера. Европейската политика в лицето на една безпрецедентна икономическа криза се оттегли. И имаше опасност полека-лека да загубим контакт с народа, да се стигне до една непреодолима, не само географска пропаст между Брюксел и периферните части на европейския континент но политиката си върна своята представителна и легитимираща функция. Въпреки това обаче се струваше на гражданите далечна, като политика на олигарси. Политологът Ян Желонка заяви, че политиката се превърна в един бюрократичен параметър, зад който стоят световни, дори някакви мистериозни сили. И мисля, че трябва да си припомним, че една политика, която служи на икономиката, не изпълнява същинските си функции. Забравила е за изначалната си мисия. В момента се намираме на решаващ кръстопът в историята на Обединена Европа. Трябва да вземем решения, които ще са от изключително значение за бъдещето ни. Европейският народ изисква от нас най-накрая да се вслушаме в гласа му. Изисква решаващи промени в начина ни на работа и в гледната ни точка. Това е една изключително добра възможност да наваксаме загубеното време, да обърнем процеса на все по-голямо нарастване на пропаста между управляващите и управляваните. Този процес е белязан от мълчание, от безразличие. Не бива да се страхуваме от конфликтите. Трябва да покажем, че сме в състояние да ги управляваме. Не бива да реагираме на промените с стерилен консерватизъм дори напротив, ще трябва да дадем възможност за конфликт конфликтът трябва да намери своето проявление по демократичен път и да се превърне в двигател, в източник на новаторство, дори с риск да се откажем от някои свои сигурни и установени модели. Но тези модели на развитие и растеж не са приспособени към новите предизвикателства обедняват хората в градовете, самотни са, обезверени са. И това са емоции, които пренебрегваме. И ако ги пренебрегваме, може да се стигне до непредвидими последици. Това показва случващото се в някои европейски държави. Според мен, популизмът на 21 век ни налага радикално да преосмислим формите и институциите, които характеризираха реда през последните 30 години. Трябва в спешен порядък да постигнем истински обрат, да се върнем към изначалното, към основните принципи, на които се основава европейската мечта. В една такава Европа ще трябва отново Европа да се превърне в двигател. Не бива тя да откликва само на интересите на отделни държави членки. В геополитически план се наблюдават бързи и постоянни промени. Изключителна е динамиката в геополитически план. и се наблюдава също така нарастване на някои сили, въпреки че все още нико, нито една от тях не може да се наложи окончателна. Би ми се искало при това положение Европа да говори с един глас. Трябва да намери тя своето място и в съвета за сигурност на ООН. За постигането на тази цел Европейският съюз трябва да работи координирано и да говори с един глас. Необходим ни е един силен и амбициозен Европейски съюз, който да действа съгласуван. Той е необходим, ако иска да си взаимодейства по-добре с държавите членки. Както казах и пред италианския парламент, вярваме в трансатлантическото сътрудничество. Трябва да продължим да работим по тази линия, за да опазим и стратегическия аспект на ценностите ни. Трябва да се съсредоточим най-вече върху ценностите, които ни обединяват, за да предотвратим различия. Една силна Европа, освен това, е необходима и в рамките на диалога ни с основните сили в световен мащаб. Русия и Китай са част от всяко едно решение на основните международни кризи, включително и онези, които са в близост до европейските граници. Европейският съюз трябва да започне отново диалога с Русия и Китай. Не бива да се поддаваме на иллюзията на политическия изолационизъм. Трябва да работим за това да ангажираме двете страни, но всяко едно отношение. Но как може да постигнем една такава силна Европа? за която всички сме съгласни, че е необходима. Трябва да продължим по пътя на интеграцията на европейската отбрана. Трябва да работим за изчерпването на пълния потенциал на постоянното структурирано сътрудничество. Една обща европейска отбрана не е в противовес на НАТО. Тя дори може по полезен начин да допълни работата на НАТО. Европейският съюз ще покаже по този начин, че може да гарантира повече сигурност за гражданите си. Не бива да забравяме, че ако Европейският съюз иска да играе роля на световната сцена, ще трябва да поддържа и силни връзки в областта на отбраната и сигурността с Обединеното кралство и след Брексит. Основна предпоставка за една силна в световен мащаб Европа е да се гарантират най-вече солидарност и сближаване. За целта всички държави членки трябва заедно да поемат отговорност. Справенето с економическата и финансовата криза и миграционната криза са показателни за това, че трябва отново да си извоюваме доверието към Европа. Принципите на Европа не бива да стават жертва на разделенията между държавите членки по отношение на значими теми, които трябва да са неделима част от европейския дебат. А, има разделения, включително и в двустранен план. И това показва, че Европа не е в състояние да предложи решения. И именно тази неспособност за предлагане на решения не дава възможност на европейския проект да се превърне в двигателна сила. Късно започнахме работа по миграционния въпрос. Той се върна на дневен ред в Европейския съюз благодарение на Италия. Европа не може да продължи да работи за справянето с миграционните потоци в условия на извънредна ситуация. Трябва да се гарантират стабилност и ефикасност. Припомням ви, уважаеми госпожи и господа депутати, един призив, с който излизам на всеки Европейски съвет, неформален или не. трябва да се приложат напълно заключенията на Европейския съвет от 28 юни миналата година. Необходима е европейска стратегия, в рамките на която да има правилни приоритети. В, <clears throat> трябва да се работи също така върху първичните движения. В противен случай никога няма да се справим с вторичните. Онези, които акустират на брега на, по бреговете на Европейския съюз, пристига в Европа. Алдо Моро ни припомни, че никой не може да избере между това дали да е в Европа или в Средиземноморието, тъй като Европа е в Средиземноморието. Трябва да си припомним това, за да приложим правилния подход към миграцията. В момент, когато е заложена на карта европейската сигурност. За това трябва да подпомогнем Африка, както и политическия процес в Либия. Италия е убедена в това, че Средиземноморието е от основно значение за бъдещето на Европа. Това показа посещението ми в Тунис и Алжир миналата година. Показа го и конференцията в Палермо от ноември миналата година. Посетих освен това Марокко. Всички тези действия са част от комплексната стратегия на Италия, която се стреми да внесе своя динамичен принос за справяне с кризата в допълнение към усилията на света и на Европейския съюз. Това е от интерес не само за Италия, но и за цяла Европа. Европа трябва да отправи поглед отвъд Средиземноморието. Трябва да работи за финансирането за Африка. В противен случай може да се намалят миграционните потоци в краткосрочен план, но не и трайно. Освен това, трябва да работим заедно и за връщанията, както и за политиката за развитие. Усилията на италианското правителство в Африка се вписват в този подход. Аз самият го следвам с особено голямо убеждение – Надяваме се, че и Африка ще може да преживее своята пролет. Ако Европа иска да бъде отправна точка, включително и по отношение на ценностите, тя трябва да работи за нов подход към проблемите на Африка. Трябва да възприеме нов модел за сътрудничество на принципа партньорство между равни. Така ще има повече възможности, но и повече отговорност и за двете страни. Не можем да си затворим очите пред факта, че мнозинството от населението на Африка жени, мъже, деца живее при антихуманни условия, в условия на бедност, въпреки богатите природни ресурси, с които разполага този континент. Не можем да си затворим очите пред факта, че в по-голямата си част потреблението в африканската економика се разпръсва в изкуствено създадени финансови структури и че от него се възползват трети страни. Радвам се, че Европейската комисия призна значимостта на Африка. Благодаря на Жан-Клод Юнкер за убедителните му действия в това отношение. Те са важни за бъдещето ни. Трябва да признаем, че Африка е от приоритетно значение и това трябва да бъде подплатено с адекватни финансови ресурси, както и с нови възможности за действие. Европа трябва да изготви списък на най-добрите практики, да заложи на един модел на сътрудничество, който наистина да се основава на устойчивост и равнопоставеност. Що се отнася до миграционната криза, трябва да помислим и за следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027. Европа трябва да разполага и с стабилни финансови инструменти и механизми, ако иска да управлява миграционните потоци в страните на происход и транзит. Изключително важно е да се обърне политическо и економическо внимание и на трите средиземноморски маршрута. 6 милиарда евро бяха заделени за споразумението с Турция. Доверителният фонд за Африка обаче няма достатъчно финансиране. Липсват поне 500 милиона евро в сравнение с първоначално поетия ангажимент. Не може да си въобразяваме, че ще решим миграционната криза, като охраняваме само морската си граница, подсилвайки Фронтекс по отношение на човешките ресурси. Не може да управляваме. Миграционните потоци не се управляват сами. Както бе казано и на съвета през месец юни, трябва да се включат всички 28 държави членки. Предложението за реформиране на Дъблинския регламент, приета от Европейския парламент, не е устойчиво в настоящата ситуация. Повечето държави членки, за съжаление, не са готови да участват в автоматичен задължителен механизъм за проява на солидарност но въпреки това заключенията на съвета от 28 юни, които залагат на принципите на договора за Европейския съюз, трябва да бъдат приложени сега. Става дума за хора, които страдат. Затова и трябва решително да се борим срещу незаконно превеждащите хора през граница. Онова, което те вършат, застрашава сигурността ни. Обидно е също така и за човечеството. Нека не залагаме на националистическата, на регионалистичната логика. Нека изградим една Европа, която зачита собствената си сигурност и човешкия живот. Държавите членки трябва да полагат общи усилия. Не бива да се прави разделение между държави и региони. Това въжи и за доизграждането на економическия и паричен съюз, особено в момент, когато развития в търговията в световен мащаб поставят на карта развитието на европейската економика. Трябва да се вслушаме в онова, което казват Италия и други южноевропейски страни. Призоваваме за ефективно сближаване, така че да не се загърбва растежа в името на строгите економии. Италианското правителство прие своя закон за бюджета за 2019. Този закон е устойчив, по-скоро в социален план. Структурните реформи не бива да се превръщат в сизифовски труд, който да води до социално разделение и да задушава економическия растеж. Нашият закон за бюджета е насочен към растеж и стабилност. Искаме да гарантираме възможно най-добро бъдеще на изоставените граждани, които спешно очакват от италианското правителство промени. Едновременно с това трябва да се даде импулс на публичните инвестиции – И така трябва да се внесе динамика в една економика, която играе централна роля в Европа. Економическото управление в Европейския съюз трябва да гарантира растеж и устойчивост. В противен случай ще пропуснем една добра възможност за растеж. Имам предвид плана Юнкер. Това е едно конкретно действие – което показва, че е необходимо да се правят публични инвестиции. Но какво означава да загърбим строгите економически политики. Това не означава, че се отказваме от строгите финансови правила. Означава просто, че тръгваме по пътя на устойчивостта и растежа. Радвам се, че Жан-Клод Юнкер наскоро говори за гръцката криза и призна, че може би тогава не е трябвало да има толкова строги бюджетни економии. Да се надяваме, че след години някой ще се извини за това, че не е имало достатъчно социална Европа или че миграционната криза не е била управлявана добре. Изправени сме пред риск да нямаме възможности за бъдещето си. Затова трябва смело да инвестираме в младите, в новаторството. Трябва да насърчаваме публичните инвестиции в тези области. Не бива да гледаме само на критерии като дефицита или бюджета. Устойчивият, уравновесен социален напредък е и принцип, който е залегнал в Мастрихтския договор – той е препотвърден и в договора от Лисабон, но заложените там принципи все още в никакъв случай не са реализирани. Европейската комисия и Европейската централна банка осъзнаха някои от недостатъците в европейските структури. По време на срещата на върха през декември миналата година бе създадена група на високо равнище, която да проучи възможностите за европейска схема за гарантиране на депозитите и за и изграждането на Европейския банков съюз. По отношение на банковата криза бе постигнат напредък. Промените в правилата за оздравяването на банковите институции допълни вече създадените инструменти. И това ще допринесе за повече стабилност на банките в Италия и в Европа. Съгласно договора от Маастрихт се предвиждат задължения за конвергенция дългът на отделните държави не бива да е над 60% от БВП. Предвиждат се за целта национални действия. Но въпреки усилията на комисията, положението продължава да е тежко, както стана видно и в Италия. Стигна се до много тежка криза, включително и финансова. За да се справим с подобни проблеми по ефикасен начин са необходими общо европейски инструменти. Благодарение на тези инструменти ще можем да се изправим заедно пред кризата, като поемем своята отговорност и проявим солидарност. Недостатъчната проява на солидарност в Европейския съюз показва и защо Европа се затруднява при гарантирането на повече справедливост. Новите европейски структури трябва да са насочени най-вече към борбата срещу безработицата и насърчаването на растежа. Трябва в общо европейски план да се работи в тези две области. Трябва да отправим смело послание, най-вече в борбата срещу безработицата. Така няма да се стига до националистически залитания има разлики в процента на младежката безработица между по-силно и по-слабо развитите региони. Тази разлика се увеличава по-облагодетелстваните региони твърдят, че от европейските политики проистичат повече разходи и са против тях, а по-необлагодетелстваните региони няма да могат да постигнат качествен напредък, ако са оставени да се справят сами. Една по-ефикасна и по-солидарна Европа трябва да е сред целите на следващата МФР. Трябва да се възползваме от преговорите за нея, за да постигнем тази цел, най-вече като се имат предвид огромните предизвикателства пред Европейския съюз. Трябва да се постигне адекватно равновесие между новите приоритети, като миграцията, растежа, инвестициите и традиционните политики, като кохезионната политика и ОСП. По тези политики трябва да се предоставя и в бъдеще пълно финансиране, тъй като те са от решаващо значение в социално-економически план. Изправени сме и пред много други предизвикателства, с които трябва да се справим. Трябва да полагаме усилия за по-справедлива световна търговия в рамките на която се предоставя повече закрила на потребителите. Освен това, трябва да създадем и възможности за решителни действия в световен мащаб за борба срещу климатичните промени. Тук трябва да продължим да играем важна, водеща роля. Трябва да изиграем водеща роля при опазването на старите нови права, най-вече в века на цифровизацията. Европа може да стане източник на сигурност, като поставим акцента върху новите заплахи, като, например на ниво кибертехнологии. Господин председател, госпожи и господа депутати, ще се върна към онова, което казах в началото. Каква Европа искаме? От каква Европа се нуждаем, за да гарантираме на гражданите, бъдеще, което да отговаря на изминалите 60 години. Години на мир и благоденствие, гарантирани от Европейския съюз. И ще дам същия отговор, който дадох и в началото. Европейският съюз трябва да е близо до европейските народи. През 21 век Европейският съюз трябва да работи по проект, изхождащ от народа и предназначен за народа. Трябва да се подсилят в това отношение правомощията на Европейския парламент, като законодателните му правомощия и правомощията му за разследване. Това трябва да се направи, тъй като Европейският парламент е единствената демократично легитимирана европейска институция. Парламента трябва да да работи за повече отчетност по отношение на останалите европейски институции. Парламентът трябва да изиграе решаваща роля по отношение на промените в Европа. Бяхме свидетели на значими от е, в исторически план събития, които доведоха до промени в геополитическото равновесие в Европа. Директната демокрация в Европа и прилагането на нейните принципи са изключително важни за възстановяването на доверието на гражданите. Изключително е важно да се начерта един европейски сценарий, с който да преодолеем разочарованието на гражданите. В продължение на много време, например, политиката не можа да даде отговори на наболелите въпроси на италианските граждани. Трябва да има промяна там, трябва да има и промяна в европейската политика, чрез адекватно представяне. И ако някой поставя под въпрос всички тези принципи, нека помислим за Брексит. Изправен пред това предизвикателство, Европейският съюз показа, че може да прояви солидарност и единение, да отстои успехите на 60 години европейска интеграция. Ако се замислим, става дума за безпредседентен епохален процес, който трябва да бъде управляван по контролиран начин, като винаги поставяме акцента върху опазването на социалната тъкан, върху правата на гражданите и опазването на економиката ни от негативни последици от Брексит. Трябва да сме смели и да проявим решимост за да стане ясно какво не работи добре, включително и на ниво учредителни договори. Трябва да се противопоставим на центробежните сили, водещи до разделение в Европейския съюз. Да се борим срещу разочарованието от Европа. Ако искаме Европа да продължи да е нашето общо бъдеще, думите трябва да бъдат последвани от дела трябва да тръгнем заедно по пътя към една нова Европа. Европа на гражданите, една по-солидарна, по-справедлива Европа. Това е единствената Европа, в която заслужават да живеят гражданите днес и утре. Благодаря ви, господин председател на съвета на Република Италия. Преди да дам думата на първия заместник председател на комисията, господин Катайнен, нека кажа колко е важно за нас участието и на държавите членки при подсилването на правомощията на Европейския парламент. А що се отнася до миграцията, трябва да се положат допълнителни усилия на следващия съвет, за да се приемат предложенията на парламент. Вероятно ще са необходими някои компромиси във връзка с реформирането на дъблинската система. Мисля, че казвайки това се изказвам от името на всички колеги тук в залата. Господин Катайнен. Господин премьер, уважаеми колеги, Италия има специално място в Европейския съюз. Тя е там от самото начало и помага да оформим съюза като такъв във всеки един момент. Те помогнаха да сформираме мечтата за свободна, независима Европа помогнаха да призовем враговете да се помирят и да се постараем грешките от миналото никога да не се повторят. А след войната италианските лидери останаха някои от най-ключовите фигури. И а, бяха положени основите на Съюза с 6 държави. Години по-късно в Рим лидерите на Европейския съюз отново се събраха, за да подновят ангажимента си. Този път а, държавите вече бяха 27 на брой. Защо го казвам? Защото специалната история на Италия е сред множеството а, причини тя да има специално място в Съюза. Европа се движи напред. И италианският народ е в нейното сърце. Искам да не забравяме това, когато работим за бъдещето си. За да бъде то успешно, Италия трябва да бъде силна, защото тя е в сърцето на Европа. Една силна Европа има нужда от силна Италия. Трябва да градим бъдещето си заедно, в солидарност и единство. Трябва да се борим заедно, а не едни срещу други. Трябва да си говорим помежду си, а не едни за други. Когато а, градим съюз на солидарност, трябва да започнем именно от Италия. Там започна работата си Европейския корпус на солидарността след а, трагичните земетресения през 60-те години. Хиляди доброволци а, помогнаха там, в района на Умбрия и други региони. 2 милиарда евро бяха средствата отпуснати по линия на Фонда за солидарност – всички сме виждали снимки на млади доброволци от цяла Европа, които а, помагат да се възстановят прекрасните древни а, руини и църкви на Италия. Това са основите, на които е изграден нашия Европейски съюз и те трябва да останат такива и за бъдеще. Италия поддържа този дух а, през годините. Председателят а, Юнкер много пъти го е казвал – Италия е сред тези, които спасиха Европа в средиземноморската криза. Често сме прекалено бавни и не успяваме да реагираме на време и да помогнем на италианския народ. Наистина. Но пък от друга страна опитахме се да направим каквото можем. От началото на кризата с мигрантите – Комисията отдели почти 950 милиона евро, за да помогне. Това включва над 200 милиона спешна помощ за спасителни операции, както и за подобряване на приемните центрове. Беше оказана помощ и на институциите и хората, ангажирани в тях. Европа подпомага Италия. Не бива да забравяме и ролята на европейската гранична и брегова охрана. Спасяването на животи в морето е а, общо усилие и тук също имаме нужда от Италия за пореден път. Господин премьер, ясно е, че а, Европа трябва да прегърне различията а, в собствените си граници и да а, разчита на дългосрочни решения. Не можем да импровизираме. Много пъти изминахме от а, пика на тази криза. 700 хиляди живота бяха спасени в Средиземно море. Сега обаче трябва да приключим работата си и да завършим реформите на системата за обежище. Комисията свърши своята работа и постави предложенията си на масата. Трябва да вървим напред. Уважаеми членове на Европейския парламент, господин министър-председател, Европа е просперитет и солидарност. Трябва да защитим тези ценности заедно. Това означава, че ние трябва да решим заедно какво искаме да бъде Европа. Трябва да решим къде да инвестираме и къде най-силно да повлияем на ежедневието на италианците и всички европейски граждани. За това комисията предлага един разумен и скромен бюджет за в бъдеще, който е ефективен и който се фокусира върху това, което е най-важно на гражданите. Например, комисията предлага почти три пъти увеличение в средствата за миграция и сигурност. Така средствата стават почти 3 милиарда. Ще се опитаме бюджета да бъде по-гъвкав по отношение на външната ни дейност и партньорството а, с страните, които са съседни на Европейския съюз. Това е изключително важно за Италия, тъй като а това е държава, която поема голяма част от нашите отговорности в тази сфера. Ще инвестираме и в по-конкурентоспособни конкурентоспособни економики. За Италия ще бъде ключово 50 от увеличение в средствата за иновации и програмата за цифрова Европа, която ще подпомогне цифровизацията ни. Инвестициите в нашето бъдеще включват инвестиции в човешките ресурси посредством образование и обучение. Ето защо комисията предлага двойно увеличение на средствата за Erasmus като целта е да се подкрепят също така и секторите на висшето образование и професионалното образование. През 2017 година повече от 65 000 италианци са участвали в програмата Erasmus+. В рамките на следващата многогодишна финансова рамка ще продължим да бележим успех с своите програми, като Италия е един от основните бенефициенти, възползвайки се от над 58 милиарда, от които над 200 милиона са за малки и средни предприятия. Планът на, на господин Юнкер подкрепи сериозно както публичните, така и частните инвестиции – това е важно, тъй като не бива бремето да се а, поема от дънакоплаците, ако са налични частни инвестиции. В цяла Италия се усеща ефекта от това. Местните болници в Тревизо а, са а, обновени, отделени са милиони за по-добър достъп за 4 милиона души. Подкрепя се и високоскоростния интернет, за да може 7 милиона италианци да имат полза от него. В следващия си а, бюджет ние ще можем да постигнем много повече, като а, задействаме 650 милиона в инвестиции. Всичко това ще доведе до осезаем ефект в Италия и Европейския съюз. в днешно време положението става все по-трудно в определени региони поради глобалната несигурност, но и заради вътрешните ни предизвикателства. Необходимо ни е увереност, както вътре, така и отвън. Увереност на инвеститорите. Доверието е като, а, като въздуха. Усещате, че приключва, когато приключва. Трябва да се погрижим и за структурните проблеми а, и за намаляващата заетост в Италия. Същевременно италианците са сред най-творчески ориентираните економики. Бъдещето е в ваши ръце. Направете каквото е необходимо, за да се възползвате от тази творческа енергия. Господин министър-председател, уважаеми колеги, две минаха, откакто представихме Бялата книга за бъдещето на Европа, която отпочна а, това разискване, което все още водим за а, бъдещето на Европейския съюз и това, което искаме да постигнем. Имаше пет сценария, които дадоха пет различни посоки, в които да поемем. Има обаче някои а, неща, които са постоянни едно от тези, една от тези константи, това е ролята на Италия в Европейския съюз. Имаме нужда от силна Италия, а Италия има нужда от силен Европейски съюз. Не е изненада, нито съвпадение, че още в началото на тази бяла книга се цитира думите на господин Спинели. И така, гледайки към бъдещето, всички трябва да се вдъхновим от тези, които преди нас са започнали да градят една силна Европа за едните поколения. Точно както те са направили за нас. Благодаря. Председателят. Преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Първо давам думата на господин Манфред Вебер, председател на групата на НП. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министр-председател, уважаеми господин комисар. Добре дошъл, господин министър председател в България. Аз съм от Долна Бавария, ходя на църква, срещам се с съседите. Всички живеем някъде, познаваме съседите си. И когато разговарям с съседите си, винаги се запускам с едни същи проблеми. Бъдещето на младите хора, социалното положение в Европа. И за да отговорим техните притеснения и въпроси, трябва, ни трябва нещо по-конкретно по това, което чухме днес от вас, за да дадем отговор на економическите проблеми. Например, трябва да признаем, че Италия е страната в Европейския съюз с най-низко равнище на економически растеж, както каза Йоки Кетайнен. И това не е само проблем в Гърция или в Италия, това е проблем за целия Европейски съюз, защото тук говорим за една от страните от Г7, един от економическите двигатели на Европа какво можем да направим? Ние в НП вярваме, че трябва да инвестираме в а, днешният Европейски съюз. А пък в Италия сме свидетели на едно правителство, което не може дори да се съгласи за един път между Италия и Франция, който, който вече е постигнат договорност. Ние вярваме в еврото като един валута, която е основата за изграждане на доверието в Европейския съюз. А пък вашето правителство до преди няколко седмици обсъждаше дали защо трябва да останете в, в, в еврозоната или не. Ние вярваме, че само чрез реформи можем да спечелим економическото бъдеще във вашата страна и в други страни, като Италия, Полша, Кипър и Гърция, извинете, Ирландия, а не Италия, показва, че ако положите усилия, може да постигнете по-добро бъдеще за, за младите хора. И те го постигнаха чрез реформите на пазар на труда и дори в моята страна в Германия с програмата за 2010 година на Герхард Шродер извършихме нужните реформи. Така че реформите са нужни и а, не мисля, че ви са достатъчно амбициозни и дългосрочно насочени в своите реформи. И накрая ние смятаме, че един стабилен бюджет е от ключово значение за економическия растеж, но и това не виждаме в Италия. Това беше само синтез, а между другото, инвестициите на Европейския съюз в Италия води до проблем с липсата на економически растеж в Италия. И пак казвам, това не е отговорност на целия Европейски съюз, е отговорност на италианското правителство. Напълно признаваме фактата, че вие сте избрани за демократичен мандат от италианските граждани, но вероятно е по-лесно да спечелите изборите като движение за борба с елита, отколкото да останете на власт като такова движение срещу елита. Някои от вас може би вече се превърнали в представители на новият елит в Италия. второ място по отношение на мигрантите, НП смята, че трябва да покажем пълна солидарност а, с Италия. Напълно разбираме гнева на гражданите в Италия. В продължение на години нямаше никаква солидарност. Италия беше оставена сама и за това ние сме убедени, че трябва да се приложи механизъм солидарност по отношение на мигрантите в Европейския съюз. Но също така член на Европейския съвет на Европейския съюз е тук и признава, че неговата собствена институция не е постигнала нищо по този въпрос. И накрая по въпроса за външните работи, благодаря ви, че, се подкреп, че подкрепихте европейският подход а, в отговор на, Руш, на Русия. Към момента, като италианско правителство, вие сте, сте съгласни с санкциите, което е нещо положително. От друга страна, през последните е, дни е, течеше дебат по отношение на Венецуела. За нас не бе ясно, че има социалистически диктатор Мадуро и е, че имаше незаконни избори, които се подкрепят от а, армията и се налагат а, директорски мерки, включително ни ограничават достъпа до лекарства. От друга страна пък има демократично избран парламент, който търси ново бъдеще за страната и който настоява за нови предсрочни избори за президент на страната. Така че господин Гуайдо беше прав днес писмото, което отправи към италианските граждани с въпроса защо вашето правителство не ни подкрепя, защо италианското правителство не подкрепя демократичните сили сили в Венецуела? И смятам, че трябва да ни отговорите на този въпрос, ако вярвате в един общо европейски подход. Това бяха някои от а, мислите ни. Благодаря ви за цялостната отдаденост към европейската интеграция. Не заявихте пред една европейска агенция, че Италия става по-видима на европейско равнище. Ние нямаме никакъв проблем с това, че вие имате по-ясен глас, но ни притеснява, когато в Европейския съюз се чува гласа на егоизма. Ние имаме нужда от компромиси и готовност за компромиси в Европейския съюз. В противен случай има само шум и нищо повече. И накрая споменахте нуждата от изграждане на мостове между европейските граждани и мястото, където се взимат решенията в Европейския съюз. Вие сте представени тук, ли, Северната лига е представена тук, Движението на Петте звезди е представено тук, Партидо а, Народната партия и социалистите. Всички вие сте законно избрани. Тук няма елит. Тук всички сме пряко избрани от европейските граждани. Затова е, тук е мястото за взимане на решение. Благодаря ви. E От името на Прогресивния алианс на социалистите и демократите думата има председателят на групата Удо Болман. Господин министр-председател, благодаря ви, че ни уважих, уважихте днес в Европейския парламент. Това е дума на европейската демокрация, думът на обществения дебат и на откровения език. Така че нека да започна с откровенията и аз и да споделя какво ме притеснява. Много ме тревожи, че правителството на един от основополагащите а, членове на Европейския съюз, една от водещите промишлени сили, се превръща все повече в държава, която е жертва на економическа и политическа изолация. Това се случва в а, обстановка, в рамките на която вече не може да се разчита на Вашингтон, както преди, има и нови заплахи от страна на Русия. Всички виждаме, че вашата економика все по-уверено върви към рецесия, а промишлеността запада. Предвид тези обстоятелства, Изключително ми е тъжно да видя все по-голямото напрежение между Италия и Франция. Какво е това? Защо? Кому е нужно? Това е а, конфликт, в който никой не печели. И вие го знаете. Никой няма да спечели от това. Това е чудесен пример за ситуация, в която всички ще загубят. Народите и на двете държави могат да платят висока цена. Италия и Франция са били а, винаги партньори. 76 а, милиарда евро оборота а, търговията между двете държави. Стотици хиляди места, работни места зависят от а, тази търговия. И тук не говорим за елита, политическите елити, а за обикновените хора. Италианците просто не могат повече да си позволят да губят работни места. Тази година ще имате а, само едно прощавайте, 0,8% растеж. Това е най-низки растеж в цяла Европа. Можете да кажете, а, че искате да върнете достоинството на труда. Това наистина е похвална цел и много ми се иска да а, го направите. 75 000 души обаче са загубили работните си места и вече са или вече са а, принудени да работят несигурни работи или да иммигрират, търсейки по-добър живот. И сякаш това не е достатъчно. А, поминъка и спестяванията на италианските семейства а, са подложени на риск поради а, безсмислени конфликти с Европейската комисия за бюджета. Защо а, беше наложително това да се случи? Защо ставате жертва на думите на един човек? Защо губите толкова през последните месеци? Само и само за да обвинявате Брюксел. Господин Салвини има кой да посочи с пръст за всичко, но никога няма решение за проблемите, които цитира. Това е положението в Италия днес економически хаос цари в Италия и миграцията се използва за изкупителна жертва. Преди две седмици бях в Катания. Там с очите си видях как 47 души в продължение на 12 дни не можеха да напуснат борда на Sea-Watch. Кораб, чийто екипаж ги бе спасил. Сред тях бяха и малолетни и непълнолетни лица. Нямаше друга възможност, освен тези хора да се превърнат в разменна монета за цинични политици. Не това е онази Италия, която ние познаваме, госпожи и господа. Ние познаваме една по-различна Италия, една велика европейска държава с хора като Алчиде Гаспери и Алтиеро Спинели. Тези хора никога нямаше да предоставят на разположение страната си или Европа, за да извлекат краткосрочни политически дивиденти. Много добре разбираме защо италианците са разочаровани. Предшестващото ви правителство постигна големи успехи, спаси хиляди хора, бедстващи в открито море. Тогава Европа не прояви достатъчно солидарност. Но кой разочарова италианците? Не ги разочароваха проевропейски настроените правителства. Не ги разочароваха онези, които искат Европа да продължи напред. Кажете честно на италианците, кой не е готов да реформира Дъблин. Това са хора като Салвини, като Качински, като Орбан, като господин Курц в Австрия. Това са хора, които поставят пречки пред всички инициативи. А проевропейски настроените, например екипажът на Sea-Watch, бяха сред онези, които спасиха бедстващите. Така правят проевропейски настроените. Все още съществува една Европа и една Италия, които се борят за взаимно за доверието си. Италия е една прекрасна страна, страната на Спинели и Гаспери. Да ви дам за пример рибарите в Лампедуза. Въпреки законите Бос и Фини, въпреки че знаеха точно какво ги очаква, Рибарите в Лампедуза продължиха да спасяват бедстващите в открито море. Същото въжи и за екипажа на Дичоти, той не можа да акостира в собствената си страна, но постави над всичко етиката на моряците. Говоря и за обикновените италианци, които предоставят на бедстващите подслон и храна, въпреки а правителството не го прави. Ето, това е онази другата Италия. Италия на значимите европейски ценности. Протягаме ръка именно към тази Италия. И ще й протегнем ръка, но вашето правителство не бива да ни показва грозните гримаси на другата Италия, която, с която не искаме да имаме нищо общо. Италия заслужава проява на солидарност от наша страна. Тя трябва да бъде поставена в центъра на Европа, заедно със своите най-близки приятели и съюзници. Prima di dare la parola all'onorevole Raffaele Fitto che Председателят, преди да дам думата на господин Фито, който ще се изкаже от името на групата на ЕКАРЕ, припомням на председателите на политически групи, че ако си надхвърлят времето за изказване, отнемат от времето за изказване на членовете на групите си. Господин Фито, благодаря господин председател. Приветствам с добре е дошъл председателя на съвета на Република Италия. Мисля, че днес е един добър повод да поговорим за темите значими за Европа. В случая става дума за държава, която е била от изключително значение, както в миналото на Европа, така и сега и в бъдеще. Нерядко, когато се провеждат дебати като днешния, има риск те да останат прекалено общи, Правят се констатации по време на тези разисквания, които нямат общо с реалността, пред която сме изправени. Бяха направени някои много критични бележки във връзка с онова, което е била Европа в миналото, във връзка с грешките допуснати от Европа в областта на економиката, както и по отношение на миграцията. Въпреки това, според мен е важно и да, важно да изясним някои неща. Ще се спра върху редица моменти, като ви дам много конкретни примери. Говорим за миграцията. Това е една от темите, по които вашето правителство в началото на мандата си предприе едно действие, на което аз не давам толкова отрицателна оценка. Трябва да се действа категорично, да се направи опит за намиране на конкретни решения на проблем. В момента италианските рибари не издирват и спасяват мигранти в открито море, но протестират срещу европейските правила по някои въпроси, които тях пряко ги засягат. И сега набързо няколко момента. Първо, по въпроса за миграцията. Съгласни сме, господин председател, но Глобалният пакт за миграцията е показателен за едно принципно положение, което е противоречиво. Вашето правителство първоначално прие този пакт, след това се въздържа. По въпроса за Венецуела. Казахте, че Европа трябва да говори днес, днес с един глас. Нека си припомним тогава, че съветът на министрите на външните работи тъй като Италия бе единствената, която се възпротиви, не можа да излезе с ясна позиция. Същото въжи и за економическата сфера. Вие направихте верен анализ, но трябва да кажа, че последиците, че изводите, които направихте, са погрешни. Няма структурни реформи на национално равнище някои са притеснени, тъй като има риск от увеличаване на финансовия дефицит в момент на економически затруднения. Но въпросът е за какво увеличаваме дефицита си. Финансираме политики, които водят до увеличаване на публичните разходи. Това не са структурни реформи. Днес, според мен, е един изключително важен ден. Защо? Защото сега, докато вие говорите за развитието, за растежа в Италия, за ролята на Италия в Европа, вашият министр на инфраструктурата излиза с фантасмагорични твърдения. И мисля, че по тези въпроси трябва да се намерят ясни отговори, господин председател. Трябва да преминем от анализите, от думите към това да се изправим пред фактите. А фактите не говорят нищо добро нито за Италия, нито за Европа. От името на либерал... на Алианса на либералите и демократите, господин Верховщад. Perché, a parte il mio, proprio paese e ancora, e ancora, io sono presidente. Благодаря. Ще се опитам да се изкажа на италиански. Защо? Защото, господин Конте, съм влюбен не само в моята родина, но и в Италия. За мен Италия е повече от държава. За мен Италия е цяла една цивилизация. В Италия се е зародила европейската цивилизация. В продължение на векове творци, писатели, интелектуалци от цяла Европа са посещавали Италия. Посещавали са я поне веднъж в живота си. На времето човек, за да открие Италия, е трябвало да я посети. Трябвало е да посети Флоренция, Рим, Неапол и след това да умре. Монтен е бил в Италия, Гете също. И поради това господин Конте днес ме изпълва с болка спадането на нивото в политическия дебат в Италия. Това е един опадък, който започна не преди година или две, а според мен още преди 20 години. Тази прекрасна държава в миналото бе убеден защитник на европейската кауза. Тя бе сред държавите, учредител, основателки на Европейския съюз. От тогава насам се наблюдава огромен опадък. И той започна не с правителството Конте, започна по време на правителството на Берлускони. Това е реалността. Проблемът с лошото управление се обостри и по време на вашето управление. По време на управлението на Салвини и Димайо. Всъщност те са реално начало на италианското правителство. Вашето правителство понякога извършва антиевропейски действия, понякога проявява явна омраза спрямо други държави членки, спрямо други членове на нашето европейско семейство. Италианското правителство възпрепятства възприемането от страна на Съюза на единна позиция спрямо Мадуро. Постави пречки пред признаването от страна на целия съюз на Гуайдо. Вие сте под натиска на Путин, на Кремъл. Това е истината. Някои се обявяват за това да се сложи край на изискването за вземане на решение с единодушие в съвета. Но вие не сте сред мнозинството в съвета, което е за реформирането на миграционната ни политика. Господин Салвини е специалист по затварянето на пристанища за мигранти. Той е специалист по възпрепятстването на намирането на истинско европейско решение, чрез създаването на европейска гранична и брегова охрана и чрез реформирането на дъблинската система. За мен това е едно абсурдно поведение, тъй като Италия, италианските граждани първи ще платят цената за непровеждането на общоевропейска политика. И последен, трети пример. Вашето правителство носи отговорност за стагнацията в италианската економика, която може да прерасне в рецесия. Вашето правителство няма стратегия за растеж. То прилага само тактики. Увеличава публичните разходи, прави подаръци на гражданите, за да бъде преизбрано. Вашето правителство в лицето на Димайо. Злоупотребява с правомощията си. Димайо злоупотребява с правомощията си, подкрепяйки жълтите жиле, жилетки в Франция. Сред тях са хора, които вандалстват. Демайо се срещна с Кристоф Шеланшон, Познавам господин Кристоф Шемансон, господин председател. Той на два пъти е изисквал военен преврат. Военен преврат срещу избрания президент на Френската република. Поздравления за това. Подобно поведение проява на безотговорност. То не приляга на заместник-председателя на съвета на министрите на важна държава като Италия. Преди година, мисля, на 23 ноември 2017 Димайо се обърна с открито писмо към Емануел Макрон. В това писмо той изрази своето възхищение. Предло заяви, че движението 5 звезди е съответства на движението Анмарш на господин Макрон във Франция. Смешно е нещо такова. В продължение на колко време още ще сте марионетка в ръцете на Салвини и Димайо? Колко още ще продължи това? Отправям се към вас с един призив. Последвайте примера на вашите видни сънародници Спинели, Чампи, Джорджо Наполитано, Марио Драги. Да, Джорджо Наполитано – един велик европеец с велики идеи и член на този парламент. Не бива да забравяме и за Ема Бонино, добра моя приятелка. Тези мъже и жени са квинтесенция на величието на Италия. Те символизират значимата роля на страната в Европа. Председателят припомням на всички изказващи се депутати, че това не е италианският парламент. Не водим дебати за Италия, разискваме бъдещето на Европейския съюз и предложенията на Италия за това бъдеще. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene il governo. Моята политическа партия не подкрепя правителството на господин Конте. Не влизам в ролята на негов защитник. Припомням ви само, че не се водят дебати за Италия в момента. Припомням ви просто същинската тема на дискусията. Госпожа Форенца от името на Обединената левица. Грация, президент. Благодаря, господин председател. От името на Обединената левица искам да задам няколко въпроса на председателя на съвета на Република Италия. Случващото се в Италия, това, което ще се случи там, е, има особено силно отношение към бъдещето на Европа. И във връзка с това има две взаимосвързани альтернативи. Неолибералната политика може да доведе до реакционистка вълна. Ние искаме да намерим друга, трета альтернатива за Европа. Една Европа, която се основава на самоопределението на мъжете, жените и народите трябва да се противопоставим на ограниченията, които ни поставя неолибералната политика. Моята група се бори срещу тези ограничения ежедневно. Борим се срещу това, че вашето правителство се отметна от предизборните си обещания. Не положихте, например, никакви усилия за предвиждането на конституционни разпоредби за бюджета. Няма позиция на Италия, например, за СЕТА, нито пък за клаузите за уреждане на спорове между държави и инвеститори онова, което правите в полза на богатите. Няма нищо общо с една политика на сближаване. Въпросът за Южна Италия, освен това, е европейски въпрос. Освен това, дадохте зелена светлина и за трансатлантическия тръбопровод. Излязохте също така и с едно предложение, което е обидно за достоинството на милиони италианци, които работят несигурна работа. А, вие какво правите? Въвеждате плосък данък. Не излизате с никакъв план за трудовото възнаграждение. Всъщност, вашата политика е неолиберална, но не само това е повод за загриженост за нас във връзка с бъдещето на Европа. На 25 октомври 2018 парламентът, след като в бари някои воинствено настроени лица отказа паунта извършиха актове на насилие, парламентът излезе с текст, в който осъждаме всякакви неофашистски тенденции или тенденции за възвеличаване на неофашизма. Какво смятате вие да направите в това отношение и каква е вашата оценка на връзките между министъра ви на вътрешните работи и представителите на Каза Фаунд, Паунд, една сама по себе си неофашистка сила? Припомням ви, господин министър-председател, че в основата на фашизма е дехуманизацията на човешки същества. Имам предвид борбата, която водите срещу мигрантите. Аз бях на борда на Open Arms в деня, в който се състоя Европейският съвет. И се гордея с това. Италианските пристанища бяха затворени за 59 души, които бяха спасени в открито море. Упоменахте заключенията на съвета, но в тях се препотвърждава споразумението с Турция, както и необходимостта от справяне с миграционните потоци. Не упоменахте обаче предложението на парламента за реформиране на Дъблин и за задължителен механизъм за разпределяне на мигрантите. Освен това твърдите, че работата на НПО в открито море ще увеличи броя на мигрантите. Криминализирате НПО. Не е достойно това за една цивилизована държава държава. Разпространявате лъжи, приравнявайки онези, които спасяват хора в открито море с трафикантите на хора. Призовавам ви да сложите край на недостойната политика на затваряне на пристанищата и на възпрепятстване на работата на НПО. Срещу един ваш министър се води разследване за отвличане на 167 души. Един такъв човек може ли да излиза с виждания за бъдещето на европейската политика в областта на миграцията? На 8 март, господин министър-председател, Жените в цяла Италия и в цяла Европа ще излязат на улицата. Ще излязат по улиците феминистките, които забравихте да упоменете в изказването си. И добре направихте, защото винаги, когато вашето правителство говори за правата на жените, излиза с отрицателни констатации. Комисия, делегация на нашата комисия по правата на жените бе в Италия не се дават на жените възможности за самоопределение, като се възпрепятства работата на организации, които работят в тяхна полза. Не осъзнавате ли, че жените с, излизат с изисквания за право на самоопределяне, както и за минимално трудово възнаграждение в Европа. Ние ще продължим да се борим. Ако искаме Европа да не корабокрушира, ще трябва да се борим срещу някои европейски политики, както и срещу тези на вашето правителство председателят. Моля ви да говорите по-бавно, тъй като преводачите се затрудняват. Затрудняват се, когато се говори най-вече на езици като италиански. Ние италианците говорим бързо, понякога дори може би ядем и думите, което затруднява преводачите. Затова моля по-бавно. Господин Ламберт от името на Зелените. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на съвета на Република Италия, добре дошъл не дали се нашило със слава сред европейските кръгове. И след това, когато си мислим за Италия, обикновено се сещаме за положителни картини. Именно в Италия е, гражданите масивно е, се произнесоха за това водата, това общо благо да остане обществена собственост. Също в Италия е, народа се произнесе против завръщането към прекамерно скъпата и опасна енергетика ядрената. Също в Италия започна движението Slow Food, което е в противовес на лошите хранителни навици. И също така в Италия, благодарение на малките средни предприятия, бяха създадени над 3 милиона зелени работни места. Преди това, господин Конте, вашето правителство ни представя друга действителност, която често ни напомня за най-мрачните часове на нашия континент. Когато, например, когато вашият министър на вътрешните работи, който всъщност е шефа ви, споделя мечтите си да експулсира от Италия ромите и синтите. Вашата страна е особено тежко засегната от а, климатичните промени и също така е изправена пред економическа рецесия. И въпреки това, както нееднократно сте ни показвали, вие отказвате да превърнете екологичният преход в дишата сила на италианската економика. Можете да чуете гласа на привличащите внимание за въпросите с по екологията, като Розела Моронни или пък иновиращите предприемачи, като Катя Бастиоли или пък кметовете, като Мароти де Каса. Вместо това обаче вашият, вашето правителство продължава да води огромни, мащабни, безсмислени проекти, като, например, тунелът в Валди или още по-безсмислената е, е, експлуатация на петрола в морето към момента продължавате да имате много сериозни проблеми с, а, бюджет, с равновесието на бюджета. Безпълно вие пострадахте много от политиката на строги бюджетни економии. Но вместо да се опитаме да, поста, да променим правилата на еврозоната, за да може тя да прогресва всички, вие продължавате да следвате една политика на безсмислени и театрални провокации, които само влушават положението. И накрая вашата страна е най-тежко най засегната от а, а, проблемите, свързани с всъщност миграцията и търсещите убежище. Бихте могли да се получите от решителността на Пьетро Бартоло, този лекар от Лампедуза или пък на Доменико Локано, който е кмет на Риячи. Вместо това обаче ваше правителство превърна мигрантите в изкупителната жертва за всички проблеми в Италия и отказа достъп на корабите, спасяващи, даващи в Средиземноморието до вашите пристанища. Можете да вземете предвид и позицията на Европейският парламент, който, е който единодушно гласува за реформата на Дъблин именно в насока на повече солидарност, която настояваше вашата страна. Тъй като реформата, която ние гласувахме, непълно отговарям на очакванията на вашето правителство. Но дори и тук, движението на пете звезди гласува против, при положение, при, също, при същото време лигата гласува с въздържали се. За сметка на това решихте да се обедините с онези, които искат да превърнат Европа в ам, крепост, като едновременно с това са готови да изоставят Италия. И ако миграцията е проблем за Италия днес, мисля, че е по-добре трябва да поговорим за близо 2 милиона млади италианци, които взеха решение свободно или от принуда да напуснат страната през последните 15 години. Действително ли смятате, че обърканата политика, която води вашето правителство, ще накара тези хора да се върнат и преди всичко ще накара братите и сестрите им да останат в Италия? Не. Би трябвало Италия да се превърне в движеща сила на един екологичен, солидарен, демократичен преход. Само по този начин ще можете да предоставите на страната си едно бъдеще, което е на висотата на вашето минало и на висотата на мястото на Италия в Европа. А пък ние от наша страна ще бъдем сред тези, които ще се мобилизират и които ще създадат а, около тези приоритети една зелена и гражданска вълна за Италия. Благодаря ви. От името на групата на Европа на свободата и пряката демокрация, госпожа Лаура Джея. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Катайнен, колеги, господин министър председател Конте. Това е 17-тият дебат, посветен на бъдещето на Европа. Рискуваме, докато говорим за бъдещето, Европейският съюз да няма вече настояще. Говорим за създадената от нас Европа като за нашия дом но този дом трябва да бъде поставен на съвършено нови основи променен изначално, защото сме започнали да го строим от покрива. Искаме да поставим за това този дом на устойчиви, стабилни основи. Искаме една по-справедлива Европа, която да е по-близка до гражданите и в която държавите не се делят на различни категории. Една Европа, в която реалната економика да наделее над финансовия сектор. Искаме социални права, растеж. Искаме да се сложи край на строгите бюджетни економии. Европа трябва да работи активно на световната сцена. Не бива да позволява на Русия, Китай и САЩ да я поставят на колене. Искаме една Европа, която да заслужава името си. Всичко това за или против Европа е според вас. Мнозина виждат сламката в очите на някой, но не виждат дървото в своите какво правим в тази наша Европа? Правим се, че не сме причинили нищо на гърците. Проевропейско ли е това? Проевропейско ли е да говорим за солидарност между отделните държави и след това да оставяме само на една държава да се справя с миграцията? Проевропейско ли е в отделни държави членки да има данъчни убежища? проевропейско ли е да се води глупава идеологическа война срещу безусловния основен доход в Италия. Не, всичко това не е проевропейско. То е проевропейско само привидно. Това са проевропейци, които всъщност не са такива. Те са създали една Европа на банките, на финансите. Трябва да вземем за това за пример Италия, където се родиха промените. В рамките само на 6 месеца сложихме край на пожизнените пенсии. Освен това, намалихме данъчното облагане за малките предприятия. Започнахме също така да работим и за намаляване на дълга на публичната администрация. Освен това, демонтирахме реформата на пенсионната система, която ни наложи Европа в името на бюджетната дисциплина. Господин Катайнен, говорихте за Норча. В Норча трябваше да се направи просто само едно. Инвестициите за възстановяването да се извадят от изчисляването на дефицита по пакта за стабилност и растеж направихме онова, което обещахме на гражданите. Докладът за Италия за 2019, публикуван от един престижен институт, показва, че с 15% пункта се е увеличил процентът на доверие на италианците към правителството в сравнение с миналата година. И това не е очудващо, тъй като италианското правителство се вслушва в гласа на гражданите. Предлага им перспективи за бъдещето им. Популизъм ли е това? Ако популизмът е това да се вслушваш в гласа на хората, хората, то да, ние сме популисти. Нерядко обаче тук, в тази сграда, в балона, в който живеем, забравяме за народа. Колко пъти сме изисквали от вас да отправите силно послание към гражданите, като, например, премахнете двойното седалище на Европейския парламент. Пребиваваме по 4 дни месечно тук и това ни струва по 200 милиони, милиона годишно. Неоснователно е нещо такова. Ние сме сред най-добрите приятели на французите. Не мога да си да допусна някой да твърди, че подкрепяме хора, извършващи актове на насилие. Не мога да допусна да се обижда нашето правителство. Нека сложим край на разхищаването на средства във връзка с двете ни места на работа. Демокрацията не е привилегия. Демокрацията не може да се свежда само до някакво си място. Нека дадем част от доходите си на нуждаещите се граждани. Огромни са финансовите придобивки, например на европейските комисари. Това е шамар за гражданите. Господин Таяни, ние излязохме с едно предложение, на което трябва да бъде обърнато внимание. Не му обърнахте всъщност внимание тук, но предложенията ни ще бъдат реализирани след следващите избори. Сега Италия се ръководи от един силен екип, излъчен от нашите редици. Ще излъчим от своите редици и още един ръководен екип, който да застане начело на Европейския съюз. Така както в момента променяме Италия, ще променим и Европа. Председателят, за ваша информация, напомням ви, че решението за седалищата на Европейския парламент не спада към компетенциите на Европейския парламент. Спада към компетенциите на държавите членки, които за целта са подписали договор. А що се отнася до мен, госпожо Аджея, мога да ви кажа, че се отказах от 55 000 евро след под формата на обещетение, след като престанах да бъда комисар. Вашето правителство днес е първото правителство, което реално работи за промяна в цяла Европа. Това правителство, което отстоява достоинството на нашата страна, което не свежда глава пред Брюксел и проявява достатъчна смелост, за да каже не на позицията на Брюксел, на позицията на Берлин. Нашето правителство не свежда глава и пред Макрон, който е един малък Наполеон. Най-накрая нашето правителство отстоява интересите на италианския народ и Лига и Пет звезди показаха с действията си, че промяната е възможна. Благодарение на Матео Салвини сложихме край на неконтролируемата миграция. Указът за сигурност пък сложи край на незаконната миграция. Освен това, започнахме работа и по извеждането от действие на закона Фурнеро. Това е законът за пенсиите. Много неща бяха направени до тук, но ни предстои още и много работа. Венето, Ломбардия, Емилия, Романия трябва да придобият автономия. Освен това е необходима и мащабна данъчна реформа с цел намаляване на данъците. Ясно трябва да заявим освен това, че Мадуро е комунистически диктатор и че трябва да бъде свален. Италия трябва категорично да застане зад венецуелския народ, който иска своята свобода. Ние, господин Конте, ние от Лига вече работим. Трябва да променим Италия, след това трябва изначално да променим и Европа. Ще го направим със съгласието на италианския народ на предстоящите избори Лигата на Салвини ще стане водеща партия в Италия, ще стане водеща партия и в Европа. Да сложим край на една Европа, която е роб на многонационалните дружества, и на банките. Нека сложим край на една Европа, доминирана от Меркел, Юнкер и Макрон, които искат да унизят италианския народ. В Италия думата имат италианските граждани, а не Меркел или Макрон. След европейските избори ще бъдем достатъчно силни, ще разполагаме с достатъчни мнозинства, за да създадем една нова Европа. Европа на народите и на свободата. Европа, която може да затвори границите си, да управлява незаконната миграция, да гарантира правата на предприемачите и на работниците си. Господин Конте, убедени сме, че правителството ни ще работи още дълго, тъй като всички ние имаме една значима мисия. Трябва да опазим страната си от брюкселските бюрократи, трябва да опазим суверенитета и свободата на италианския народ. Успешна работа, господин Конте. Думата има господин Улф, независим депутат. Благодаря. Много се радвам, че сте тук, господин министр-председател на Република Италия. Господин Конте, решимостта на вашето правителство да устои на а, привилегиите и властта, която държат Германия и Франция и Европейския съюз, предполага, че а, Вашето правителство е расистско, фашистско, даже антиевропейско и антифеминистко. Така излиза. Но моите е, почитания, аплодисменти. Вие вдъхновихте демократии по целия а, е, свят и а, е, в рамките на нашия континент. Вашето правителство показа, че Европа не е една институция наречена Европейски съюз, а по-скоро е континент на древни нации и древни народи древни нареди, народи, които имат съвременни методи. Понякога те обличат жълти жилетки, понякога гласуват за Брексит. Понякога, като вашите колеги използват социалните медии, и а, се възползват от тях, за да постигнат политическа власт. Това са модерни методи на древните гласове. Гласове, които продължават да се чуват и така трябва. Дебата днес касае бъдещето на Европа. Господин министър-председател, вие и вашето правителство, вие и вашите колеги, вие сте бъдещето на Европа. Браво, браво, браво! Благодаря. Да, ура. Eh, Сега давам думата на председателя на съвета на Република Италия, за да отговори на въпросите, които му бяха зададени по време на първия кръг от дебатите. След това ще има спонтанни изказвания. Grazie Presidente. I temi che sono stati toccati sono... Благодаря ви, господин председател. Многообразни бяха засегнатите теми. Някои от тях бяха с ясна европейска насоченост. В другия край на диапазона бяха теми, засягащи по-скоро политиката на национално равнище, политиката на моето правителство. Съжалявам, няма да отговоря на въпросите в последователността, в която ми бяха зададени. Ще ги групирам по теми. Ще се спра върху един въпрос, който засегнахте почти всички. Става дума за миграцията. Всеки има право на своето мнение по въпроса. Но нека ви припомня конкретните действия, които предприе моето правителство по отношение на миграцията. Нека ви кажа каква е реалността. След това всеки от вас може да си направи своите изводи. Не бива да изкривяваме фактите. Трябва да сме наясно със случилото се до тук. Още от първия ден на встъпването си в длъжност, моето правителство напълно осъзнаваше, че темата за миграцията води до разделение. Стотици хиляди бяха акустиралите по нашите крайбрежия в продължение на изминалите години. През тези години Италия по линия на политиката си не можа да се справи с ефекта от миграционните потоци. Нека ви припомня къде се намираме. Намираме се насред Средиземноморието. Тоест, намираме се на маршрути, които водят за пряк ефект върху Италия от миграционните потоци. Нека не сме лицемерни. В миналото се преследваше политика на безразборно приемане на наша територия и това означава липса на възможности за интеграция. Нека ви припомня един мой колега, министър-председател, който чиято позиция за миграцията нямаше много общо с реалността. След като посети един град в Италия, този човек ми каза, Джузепе, сега разбирам пред какъв проблем сте изправени. Десетки са мигрантите по улиците на вашите градове. Още от първия ден на мандата си започнахме да работим за структурно решаване на проблема. Наясно бяхме, че сме изгубени, ако работим само в условия на извънредни действия. Затова започнахме да преследваме определени цели, насочени към страните на происход и страните на транзит, както и към морските граници. Има разлика между морските и сухопътните граници. Започнахме да работим по мерки за връщания. По време на първия Европейски съвет, в който участвах през месец юни, Италия застана на активна позиция по отношение на заключенията. Тогава за първи път заговорихме за съвместни усилия. Тогава за първи път бе казано, че онези, които акостират в Италия, не акостират в държава извън Европа, акостират на територията на Европа. И след като очертахме тези принципи, трябваше да се пристъпи към дела, но до момента не са намерени практически решения. Бяха проведени редица европейски съвети, но все още очертаните тогава принципи не са прераснали в дела. Това не е по вина на Италия. Вярно е, че в миналото Италия спаси честа на Европа и може би някои са мислили, че ще продължава да го прави и в бъдеще но не може да продължаваме по същия начин. Която и да е държава, ако се окаже в положението на Италия, ще достигне точка на засищане, до предела на възможностите си. Вече не функционират механизмите за интеграция и за приобщаване. Не са ефикасни връщанията, тъй като в много държави на происход не може да се установи самоличността на мигрантите. Освен това, връщанията са възможни единствено по линията на двустранни споразумения. Така че към момента няма възможност за връщания. Отстояваме гордо и решимо по-категоричните действия, за които взехме решение. Разработихме ясна стратегия, която не бива да се банализира. Когато разработихме тази стратегия, заявихме, че това е единствената възможност за борба срещу трафика на хора. В Европа се проявява известно лицемерие. Мигрантите се превръщат в проблем, когато се насочат прожекторите към Средиземноморието. Но трябва да се изправим пред проблема с мигрантите не когато стигнат до Средиземноморието, а още в държавите, от които тръгват. Там те попадат в лапите на трафикантите. Знаете ли колко струва пътя по който преминават мигрантите, пътя по който страдат, биват изтезавани. Те трябва да заплатят понякога между 3000 и 5000 долара на човек. И дори тези суми не стигат. Става дума за хора, живещи в ужасяваща бедност, които правят всичко възможно, за да съберат тези суми. Но след това попадат в ръцете на престъпници. И не само това. Що се отнася до положението в Средиземноморието, Италия при издирвателно-спасителните дейности винаги се е водела от принципа на опазване на основните права. По въпроса за дичоти, Италия тогава първо позволи да слязат на брега на най-уязвимите на борда на този кораб. Това бяха жените и децата. Погрижихме се първо за тях. А, що се отнася до последния случай, когато някой кораб акостира на едно пристанище, където първо може да се предоставят продоволствена и здравна помощ, това не означава, че се стига веднага до малтретиране. Необходим е механизъм за преразпределяне на мигрантите. Все още няма такъв механизъм. Такъв механизъм, според мен, трябва да е с задължителен характер. И принципът на тъй нареченото сигурно пристанище не означава акостиране в Италия. Става дума за акостиране в най-близкото пристанище. Освен това, в автоматичния механизъм за солидарност трябва да участват всички държави членки. Има и още нещо. И онези държави, които проявят готовност да участват в механизма за преразпределяне, са готови да приемат само лица, които имат право на международна закрила. Никой не иска да приема економически мигранти. Толкова по въпроса за миграцията. По въпроса за економиката. Говорихте за инвестициите в инфраструктурата. Някои от вас казаха, че Италия не иска да проведе необходимите реформи. Но, моля, информирайте се по-добре. По време на разговорите за постигане на компромис с господата Юнкер, Домбровски и Московиси. Още в началото на разговорите изисках от тях една услуга. Донесох едно дебело издание на английски, в което са описани всички реформи които сме провеждали до момента. Когато говорите, казвате, че Италия не е готова да провежда реформи, то просто не обръщате внимание на случващото се в момента в страната. Работим по най-мащабния за всички времена план за структурни реформи. Председателят, по време на разискванията по-нататък ще имате възможност за въпрос. Приехме закон за борбата срещу корупцията. Въвели сме най-строги стандарти срещу корупцията. Най-строги, сравнено с друга части на Европа. Господин Данти, ако желаете да се изкажете по-късно, заповядайте, но не прекъсвайте оратора. А, има диалектика. Улицата не е еднопосочна. i più elevati standard антикорупционе, non solo europei. Да, както вече казах, въвели сме най-строги стандарти, не само на европейско и на международно равнище. И радикална реформа проведохме в областта на банковото дело, закона за несъстоятелността, за банковата тайна в момента имаме такъв закон за несъстоятелността, когато имаме банки изпаднали в кризисна ситуация. Введохме и закон за делегираните правомощия. Приели сме всички необходими правила за прилагане. Всички административни процедури са на лице, за да можем да подпомогнем този процес в Италия, нещо, което другите правителства не направиха. Както казах, имаме ново законодателство, което коренно променя процедурите за обществените поръчки. Имаме и делегиране актове за реформа на гражданско-процесуалния кодекс, на наказателния кодекс – всеки, който казва, че сме против инвестициите, моля да направят дебат в Италия за скоростните влакове, например. Защото това е част от нашия инвестиционен план в Италия. Имаме комплексен план за това. Милиарди се влагат от държавни компании, които бяха на среща с президента. През изминалите дни приехме и национален план за гражданска защита в случаите на наводнения. Т.е. имаме такива планове за действие при извънредни ситуации. Обърнахме се към комисията с молба да ни предостави една по-голяма гъвкавост 3 милиарда и половина бяха добавени към бюджета на този план за инвестиции. Така че едно от хубавите неща на демокрацията е, че се правят обществени допитвания, всеки си казва мнението и всеки, който не забелязва всичко, което казах аз сега, не отчита реалностите не само в Италия, но в Европа. Скоростната линия до Торино е проект, който вече е одобрен. Този проект представляваше интерес за много европейски държави, но нашето правителство се сблъсква с съпротивата на голяма част от населението. Преди 25 години този проект беше разработен. Нещата може би са стояли добре тогава но е нужно да бъде направена оценка на въздействието и преди да влеем толкова държавни средства в инфраструктурен проект, който ще има огромно въздействие върху околната среда, трябваше да направим анализ на ползите и разходите и да споделим резултатите от тази оценка с обществеността и да поемем своята отговорност. А що се отнася до другите проекти, всички те са консолидирани проекти високоскоростната ЖП линия, тръбопровода. Разполагаме с инвестиционен план, който ще бъде обнародван през идните дни. В него са включени всички проекти. Моля да ми извините, господин председател, че просрочвам времето, но ми позволете последен коментар за външната политика. Няколко думи за политиката. Що се отнася до Венесуела? Италия остана в изолация. Това чухме сега. Истината обаче е, че Италия не е в изолация. Истината е, че Италия допренесе много за изказването на върховния представител на 26 януари. Моето собствено изказване беше от решаващо значение. Много хора се опитват да променят историята. Аз искам да отправя едно предупреждение. Никой не знае какъв ще бъде крайния резултат от кризата в Венецуела. А, ние не сме сами, имаме ясна позиция, ясна представа и идеи. И смятам, че е важно да ви припомня, че изборите през 2018 година не бяха демократични там и това е ясно. Наред с това е изключително казахме, че е нужно да има нови избори и те да бъдат гарантирани, т.е. сигурността да бъде гарантирана, за да има доверие. Това трябва да бъде направено в най-кратки срокове. Даваме си сметка, че на населението на Венецуела страда и продължаваме да полагаме усилия международната помощ да стигне до Венецуела в съответствие с международното право. Съвършенно сме наясно, че нито един режим няма право да използва насилие срещу онези, които не са съгласни с него и демонстрират мирно. Никой не може да бъде на мнение обаче, други държави могат да се намесат в изборите. Ние сме и работим за осигуряване на справедливи, честни избори. Е, разчитаме на медиация, на посредничество, за да покажем, че има историческа отговорност. И не е достатъчно само да сочим някого с пръст, когато има международни кризи. Често тези кризи в миналото възникваха, защото се втурвахме да застанем на нечия страна. Опасността е да не се създаде радикализация и поляризация в един такъв конфликт. Като заставаме зад един от факторите, а другите участници в тази криза остават на заден плат. Председателя. Ще започнем дебата с а, спонтанни изказвания от залата и в 7.45 трябва да приключи. Имаме над 50 заявили желание да се изкажат. Колкото по-малко време използвате за изказване, толкова повече от вас ще се изкажат. Комисари. Благодаря, господин председател, господин комисар. Господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент. Вие говорихте за демокрацията и вие може би се намирате в най-демократичната институция, защото сме пряко избрани от гражданите и носим отговорник пред тях. Аз съм италианка, подкрепям Италия, обаче една Италия, която е в Европа. Made in Italy или Дъблинската реформа, или авторското право. Всичко това не беше лесно. Ние запретнахме ръкави и работихме опорито. Сключвахме съюзи и точно такива съюзи липсват сега в Италия, липсват и в Европейския съвет. Вие говорите за Европа, за европейското единство и след това казвате, че няма да се изгради връзката между Турино и Генуа. След това Говорихте за реформа на Дъблинския регламент, говорихте за факултативни квоти, това отказвате също. Сега говорите за солидарност, така че може би е, е до някъде ваша грешка. И още нещо преди да приключа. Вие Имате видео с федералния канцлер Меркел и това наистина е позор. Аз обичам Италия и не искам италианския министр-председател да говори лошо за други политици. Благодаря. Аз живея в Лион, когато не съм в Брюксел или в Страсбург. И зная добре историята на този край. Интересно е, че вие говорите за Леон Торино като проекта, защото не става дума да се свържат само две точки, както беше и случая с тунела под Ламанша. Правят се оценки от експерти и се посочва, а, че това не е в интерес на Италия, тъй като ще има спад в а, таксите, които ще се събират. Но ако се отвори тази ЖП линия, ще бъде благоприятно за околната среда, защото ще се намалят емисиите. Колегата Луке има думата. Господин министър-председател, благодаря за вашето изказване. Вие говорихте много за солидарността, която Италия сега иска от Европейския съюз. Това е вашия принос към бъдещето, към Европа, че искате солидарност и е, ние знаем, че трябва да има солидарност, но когато говорим за солидарност, трябва да говорим и за това, защо изобщо се стигна до такава ситуация, в която Италия да иска такава солидарност. Искам да посоча, че от 20 години имаме обща валута, еврото, и от 15 години Италия не бележи растеж. Мислили ли сте дали няма някаква връзка между тези неща? Възможно ли е Италия сама да помисли дали тази обща валута е подходяща за страната? Откъде всъщност следва, че Италия има таргет дефицит от 400 милиарда? На какво се дължи? че Италия е увеличила дълговете си с една трета след въвеждане на еврото. Защо Италия непрекъснато нарушава фискалния пакт и правилата за дефицита. Когато искате солидарност, Италия трябва да спазва правилата. Обаче вие не ги спазвате. След това вие не регистрирахте всички бежанци, които идваха във вашата страна. И когато Италия иска да бъде член на Европейския съюз, тя трябва да спазва европейските правила, иначе не може да говорим за солидарност. Господин Тарант. Миранда. Госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. Господин председател Конте, защо не беше допуснато акустиране на кора през юни 2018 година в Италия? Аз бях там заедно с трима евродепутати от Европейския парламент. Ние зададохме въпроса и ни ми дадоха официален отговор. Беше казано, че става дума за запазване на обществения ред защо се говори за солидарна Европа, след като не се спазват нормите за европейска солидарност. Едно правителство, което се очакваше да бъде по-демократично, се обвързва с привърженици на екстремизма, с тези, които представляват ВОКС, което е точно обратното на една солидарна Европа. Благодаря, господин Бургецио. Има думата. Благодаря. Добре дошъл на председателя на съвета. Не сме свикнали да се срещаме с представители тук в Европа и да защитават своите тези, така че ви благодарим, че сте тук с нас. Струваме се, че това е ключов момент, в който вие сте тук пред нас и споделяте факти с нас. Страната ви е силна. Има други страни, които показаха, че ви завиждат в известен смисъл. И всъщност се сблъскваме с политически сблъсък, класов сблъсък в Европа но заставаме зад вас, е, казаното от вас и за това, че показахте, че Европа се намира в труден момент. Не можем да спрем притока на хора в Средиземно море. Тук се намесват и много други интереси, така че ви благодарим, че бяхте така откровен по отношение на страните в Африка и споделихте съвсем откровенно някои теми. Участието на МСП от страната, това са все много важни въпроси. А, ние можем да подкрепим малките и средните предприятия. Заедно с други ние посещаваме Африка, за да имаме впечатление от първа ръка. Председателя. Следващия колега, моля. Оноревле Войк. Господин Файт, господин председател, добре дошъл, господин министър-председател. Вие успяхте да спрете масовата инвазия през Средиземно море. За това аз ви изказвам благодарност. Не е тайна, че лобито за обежището вече не може да печели толкова, колкото преди. И това се дължи на вас. Така че днес, може би, е, се чувствате като в трибунал, но това не е трибунал. Това е треперенето на старите елити, които много добре знаят, че след три месеца няма да имат мнозинство в този парламент. Господин министр-председател, в Германия, в Европа, ние трябваше да изпитаме на собствен гръб, че мигрантите могат да убиват. Спрете убийствата и дайте възможност на милиони европейци, които гледат към Полша, към Италия, към Унгария, отново надежда за добро бъдеще. Тереса Госпожа Бесарел, благодаря господин председател, господин министър председател. Вие а, говорите за спиране на трафика на хора от а, Африка. Аз не съм съгласна с а, неутралната позиция, която заема Италия по отношение на Венецуела а, и признаването на господин Гуайдо. Аз имам а, а, деца в Италия, живяла съм там повече от 20 години и съм изключително разочарована от италианското правителство. Изглежда те не виждат колко неотложно е да се сложи а, край на управлението на Мадуро. Вие казахте, а, че не трябва да се прибързва. Не мога да си представя, че ще кажете на това на хората, които са подложени на изтезания, които напускат страната си и отиват в Колумбия, нези, които умират от глад единственото, което ни е необходимо, за да гарантираме е да се солидаризираме с Гуайдо, а не да стоим с кръстени и ръце. Благодаря. Моят регион, Кот Дазюр, участва с 50 милиона в сътрудничеството с Италия, но ние споделяме нашата история е, е, дори и нашия акцент. Аз обичам Италия, обичам италианците, обаче сега е, виждаме какви са преките последици от вашите действия. За първи път след войната вие направихте напрегнати отношенията между две страни и това е обект и задача на една висша дипломация. И наистина това, което наистина не подхожда на вас. Вие не сте спрели да говорите за, италианската, за италианския суверенитет. И всъщност италианските данакоплатци са тези, които а, вредят понякога на а, френските граждани. И един приятел като вас, с такъв приятел по-скоро няма нужда от приятел. Вашето поведение е не безотговорно, беззаконно и е, наистина аз е, не искам да е, олицетворявате повече това, което олицетворявате. Signor Presidente, lei avrà colto dalle parole e dagli atteggiamenti di quest'Aula quanta... stima. Вие вероятно сте разбрали от тона колко надежда и очаквания се възлагат на Италия и колко притеснение и разочарование има в същото време в тази зала. Италия остана в изолация през тази седмица. Има страни, които са против солидарността, за която призовавате. И предвид интелект, вие ви вероятно сте разбрали посланието. Италия не трябва да се противопоставя, тя трябва да е движещ фактор. Ние всички сме чели а, Алдо Моро, знаем за какво говорите вие, но не трябва да се самозаблуждаваме, трябва да живеем в реалния свят и трябва да бъдем последователни. Не можете да твърдите, че всичко в Италия се дължи на нас, но ние много сме направили. Фонда за Африка, вашето мнозинство гласува против това. Плана Юнкер, вашата партия отново гласува против него. Що се отнася до засиленото сътрудничество, в което участвахте в началото и отрицателните последици от Брексит, това са все въпроси, е, с които трябва да се справим. Ранжел. Колегата Ранжел. Ранжел. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, Радваме се, че сте тук. Ние уважаваме волята на италианския народ. Но не трябва да игнорираме нещо важно. Беше спомената Алдо Моро. Жалко е, че сегашното италианско правителство не почита паметта му. Той е европеиста. Не може да говорите за него само връзка с Средиземноморието, а изобщо за цяла Европа. Аз съм португалец и трябва да кажа, че що се отнася до положението във Венецуела, съм много объркан от италианската опозиция. Португалската общност в Венецуела живее редом с италианската общност. Не мислите ли за италианците, които страдат под режима на Мадуро? Това е нещо, на което трябва да реагира италианското правителство и трябваше да го направи от първия ден. Госпожа Спинели. No. Una domanda, caro Presidente Conte. Siccome non... Имам един въпрос, господин министр-председател. един солидарен и не дискриминиращ Европейски съюз при миграцията. Защо не вярвате, че а, единият доход на гражданите в Италия може да преодолее отрицателните ефекти на Харс 4 в Германия, социалните помощи там. След това партията 5 звезди. Аз имам един сериозен въпрос в тази връзка лигата върви още по-надясно и може да падне правителството и да се постигне нещо в Венецуела. На какви проучвания на действителното състояние се базирате, че бъдещите години ще бъдат наистина добри? Благодаря. Добър вечер, господин председателю. Благодаря, че сте тук. Ще бъда прагматичен. Ще ми се да имам достатъчно време да ви обясня колко трудно ни беше за да гарантираме добрите резултати в Европейския съюз и държавите членки. Ще ми се да имаше време да говорим за всички тези години, през които се умяхме да изпълним сериозни проблеми, които да обединят нашите държави, да изпълним очакванията на деловите среди, ще ми се да обясня за а, високия дух, който беше част от тези усилия. Поради неколкократните искания от вашето правителство да сме търпеливи и уверенията, че в бъдеще ще видим колко сте силни, трябва да кажа, че много от европейските депутати, които ви подкрепяха и подкрепяха вашите политически а, виждания за заплатите. А, сега вече сме наясни, че имаме една твърда ставка и много се притесняваме по отношение на финансовото положение. Господин Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че сте тук, въпреки че това сигурно за вас е доста отекчителна вечер, както и за мнозина от нас. Имаме много сериозни данни. Салвини четири пъти от общо четири не е бил в съвета. Когато говорим за младите хора, за транспорта, за миграцията, когато се разисква тези въпроси, вие никога не сте там. Как можете тогава да се вслушвате в италианските граждани? Европа се нуждае от Италия. Тя се нуждае от едно италианско правителство, което присъства, което е част от Европа. Това трябва да оправдаете днес пред вас, пред нас, господин Конди. Вие цитирахте нещо и аз искам също да го направя от Сан Ремо, където се казва, че е трудно да си в света, когато не можеш да се горта от него. Мисля, че сте прав. Ние трябва да видим колко празна е тази зала днес. Председателят, моля ви да използвате уважителен език в залата. Има парламентаристи, които не трябва да прибягват до езика, който чуваме. Моля да не се повтаря. Господин Мариас. Грация, президенте. Кирие Πρωθυπουργέ της Италίας, кирие Конте. Конте, сеньор... Господин министър-председател, господин Конти. Моля ви да се сложите слушалките. Господин Конте, съгласен съм с това, което казахте за хода на Европа. Но Европа трябва да прояви солидарност в вътрешен и външен план, в областта на сигурността. Знаете, че Турция все още застрашава Гърция и Кипър – нарушават непрекъснато въздушното ни пространство, нарушават териториалните ни води, и изключителната економическа зона на Кипър също. И искам да чуя нещо от вас. Декларация в подкрепа на Гърция срещу турската заплаха. Нещо в подкрепа на Кипър – за да може Кипър да се възползва от природните си ресурси, особено когато италианската компания ЕНИ е тази, която иска да използва такива ресурси. Тоест, Турция застрашава Италия и Кипър. И ние искаме да чуем нещо от вас тук в Европейския парламент в подкрепа на Кипър и Гърция и срещу заплахите на Ердоган и Турция. Гърците очакват това от вас, както и приятелите ни в Кипър. Господин Якобчич. Добре дошли, господин министр-председател. Надявам се, че ме чувате. Благодаря ви, че сте тук. Това бе изненада за мен да чуя това, което казахте. Приятно бях изненадан а, ние в Истрия а, обичаме хората да ни благодарят. Що се отнася до макростратегията в нашия регион, много е важно да имаме такава стратегия за Адриатика. И а, бих искал да разбера какви са идеите ви за сътрудничество в Адриатическо море и Харватия, особено доколкото разбирам, вашето правителство ще ограничава средствата за двоязичието. Това е тема, която силно ме вълнува. Ние обръщаме внимание в Словения и Харватия на двоязичието, осигуряваме финансиране, има финансиране от Италия, което да ни помага да изпълняваме тези мерки. Бихме искали да има такива програми за европейските граждани, макар че това е символично signor presidente lei ha giustamente elogiato. Вие говорихте за свободното движение на хора и аз мога да се съглася с вас. Наистина става дума за голямо езиково мълцинство и в този смисъл вие приехте закони също и за миграцията. Обаче, нека да приемем, че студент иска да работи в чужбина. Той отива в чужбина, купува автомобил, след което се връща и след това автомобила се конфискува на границата и трябва да плати 700 евро глоба. Това наистина съвместимо ли е с голямата идея за свободното движение на хора? Благодаря, господин министър-председател. Радвам се, че сте тук че можем да ви слушаме. Господин Салвини беше в парламента, но не чухме да казва кой знае какво. Ние виждаме какво прави вашето правителство, виждаме, че модела, който следвате, да не правите кой знае колко а, и да а, говорите повече а, и да вините други за ужасяващото положение вие сте против африканците, против гей, преди другите. Сега сте включили и ромите, и други в списъка си. Трябва да ви напомня, че Италия беше в подфашистско управление дълго време и хиляди трябваше да напуснат страдата си през този период. Моля ви да не забравяте този факт. Господин eh, Благодаря, господин председателю. Смятам, че е важно да не забравяме, че нашата страна преживява рецесия. И аз не ви чух да кажете нещо за търговската политика, промишлената политика или за дружествата търговската дейност е, в Европа, свързана с износ и внос, е част от растежа на една страна. И това е точно така за Италия. Трябва да има занижаване на ставките на акцизите, нужни са субсидии. Ето това е политиката, която ни е нужна. Иначе няма да можем да се справим с неравенството и бедността. Това са много важни теми. E Господин председател, господин министър-председател, някои колеги и то не само италиански колеги подчертаха, че работим по проекти, които наистина имат за цел да постигнат нещо добро за Италия, но и за Европа. Например, високоскоростната отсечка, за която стана дума тук, тя се нарича не Лион Торино, а всъщност това е отсечка, която балансира и трябва да балансира цели, цялата транспортна отсечка в е, южната част на Европа и да даде по-високи шансове на всички средиземноморски страни. Вие посочихте, че вашето правителство е направило анализ на ползите и риска, възложило е такъв анализ, обаче не са взети предвид някои инвестиции и старата отсечка вече празнуваме нейния 150 юбилей. Тя е недостатъчна. Трябва да се научите да аргументирате като европеец, а не само да навлизате в подробностите на италианската политика. Благодаря. Като евродепутат от Швеция съм горда, че съм италианка но все по-малко се препознавам тази страна. Италия, която е в застой, която не приема деца, които а, са в беда в морето. Мисля, че това не е Италия на общото ни бъдеще и Италия губи доверие по всички фронтове. Ние сме обезпокоени от лошото управление на економиката. Намираме се в момента в рецесия. Младите хора, господин министър-председател, искат работни места, те не искат подеяния. Те се нуждаят от помощ, а не от пропаганда. Моля ви да ме изслушате. Сега ние виждаме как обедняват семействата, бизнеса. Слушате ли ме, господин министър-председател? Благодаря. Но съм още по-обезпокоена от суверенизма във вашето правителство. Италианците са хора, които могат да хвърлят мостови. Те се нуждаят от такива хора, не от хора, които копаят дубки. Солидарността е изключително важна. А тя се осъществява чрез диалог, а не чрез обиди. Важно е да работим с съседите ни. Не се нуждаем от лоши а, приятели, като Путин. Трябва да създавате верните съюзи.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 Ob tem pa vaš ви, благодаря, господин председател. Вие говорите за една Европа, която обединява и в същото време нашия председател на парламента се изразява така, като че ли всички жертви са били за нищо – Става дума за ценности, за ценностите на Европейския съюз, а вие по някакъв начин отричате историята. Всички тези жертви дадоха живота си, за да можем да живеем сега в мир, включително и по границата между Словения и Италия. И аз мисля, че трябва да подадете оставката си. Allora, questo era l'ultimo intervento. И сега последния оратор, който ще вземе думата. Моля да ме извините, имаме и други дебати, иначе няма да успеем да чуем всички. Имаме около 50 заявили желание да се изкажат. Вече дадох допълнително време. Сега давам думата на господин Конте. Благодаря, господин председателю. Някои от ораторите засегнаха политически теми и започна политически дебат за демокрацията, нещо, което е добре дошло. Други споменаха теми, които аз няма да коментирам, тъй като очевидно целта беше не само да обидят мен, но и онези, които представлявам. Има някои, които казаха нещо и тук ще бъда много ясен – Според мен трябва да внимаваме как избираме думите, с които описваме другите хора. Аз се гордея, че представлявам моя народ. И за мен е удоволствие да мога да работя за постигане на промяната, която искат италианските граждани. А, бих работил и с правителството, което в никакъв случай а, не е кукла на конци и не е подвластно на други сили. Бе ми казано тук нещо, което е част от политическия дебат. Бе ми казано, че трябва да се срамувам от разговорите, които съм провел с канцлера Меркел. Аз бих искал тук да ви припомня точно какво се случи. В миналото представител на определена партия се изказа неблагоприятно за канцлера Меркел и това е записано. А сега искам да премина към третата тема а, за откровения, макар и труден дебат. Вие казахте, че моите министри не присъстват на заседанията на Министерски съвет. Казахте, че те не присъстват, когато има заседания на Министерски съвет. Искам тук да ви припомня, че правителството има своето представителство, имаме заместник министри, така че те винаги присъстват на заседанията на съвета на министрите, когато се срещаме в Европа и ще бъде дори още по-откровен. Вие, господине, представлявате партия, която в миналото бе представена тук и сте гласували по определени начини. Венго! Председателя. Господин Данти, моля ви да внимавате в изказа си. Моля да ме извините за момент. Ви прего tutti quanti di non usare Искам да се обърна с молба към всички да не използват такива изрази може да кажете всичко, което желаете и да изложите политическа теза, но не бива да обиждате тези, които са на изборна длъжност и не бива да целите обида спрямо министър-председател, който е решил да бъде тук с нас. Молбата ми към всички е да използвате добри подбрани изреди, особено колкото говорите с мои съграждани. Бяха повдигнати някои много интересни политически теми. Бях помолен да подкрепя Кипър и Гърция. На 29 януари, заедно с представители на други седем европейски държави, южни държави бяхме там и заехме конкретна позиция в подкрепа на Кимпър, така че имате нашата подкрепа. А по другите теми, които бяха засегнати, има доста неприятни неща, които бяха казани за Италия, че оставяме децата да загиват. Това са много сериозни твърдения и те не са вярни имаме задължение да бъдем добре информирани след като сме в този парламент. Ние винаги сме се намесвали, за да защитим най-уязвимите, особено в кризисните ситуации. И винаги сме осигурявали безопасността на жените и децата, които да могат да слязат от лодките когато това е възможно. Показали сме действителна солидарност. И следва да се придържаме към принципите и фактите в Европа. А въпроса за свързан с Франция ще коментирам така. Казвал съм неколкократно, че между Италия и Франция има много дълговечни връзки, не само политически, но и културни. И от един проблем не може да поставим всичко това под въпрос. Господин Демайо също каза няколко думи за срещите с движението на жълтите жилетки. Това е съобразено с ролята му като представител на политическа партия и това трябва да бъде взето предвид. Политическите решения са различни по своя характер, но те са законосъобразни. А що се отнася до Венецуела, тук беше казано нещо, което е напълно невярно. Италия не, подкрепа, не подкрепя Мадуро. Това казахте като че ли вие. Казах, че не бива да прибързваме. Режимът на Мадуро не е подкрепен от Италия. Много ясно го заявихме. Всички депутати имаха ясна позиция не сме казвали, че президента Мадуро е легитимен и избран демократично. Свободни, прозрачни избори следва да се проведат в най-кратки срокове, защото хората страдат. И смятаме, че резултатите трябва да бъдат постигната, тъй като знаем какво се случва в тази страна, но не искаме бавен напредък. Трябва да има бързо демократично решение. И въпроса за економиката също беше засегнат. Бях попитан защо Италия не се съобразява с индустриалната политика на Европа. Ние винаги сме подкрепяли индустриалната политика на Съюза, част от плана Юнкер. Същото въжи и за бюджета за еврозоната и стабилизационните мерки. А що се отнася до економическата и социалната политика – а, и това е в отговор на изказването, че нямаме растеж. Може би е прекалено рано вече да се прави оценка на економическата реформа, която едва сега започва. Економическото възстановяване ще се случи през втората половина на 2019. Нашата политика, нашите мерки все още не са приложени. В началото сме и все още не сме видяли резултатите. Полагаме големи усилия по отношение на инвестициите и тук ще добавя нещо свързано с едно невярно изказване. Вчера, например, регионите в Южна Италия, където имаме застой и липсва социално развитие, в тези региони правителството предприе много прагматични мерки подкрепяме економическия растеж с всички сили и гражданите участват в този процес. Говоря за всички тези мерки, защото поради тях започна обществен дебат. Казва ми се, че това, което предлагаме, са всъщност помощи. А на практика става дума за цял пакет от мерки за работната сила и производствата. В момента има много хора, които са извън социалните мерки, които са безработни и в член 3, втори параграф на нашата конституция се казва, че тези хора могат да участват в демократичните, социалните и политическите процеси в страната. Сеньоре, Президента на министри на Република Италия, за да Благодаря, господин е, министър-председател. Благодаря, че последвахте нашата покана и дойдохте при нас. Извинявам се, че понякога тонът беше несъобразен и неумерен, обаче тук в парламента често се водят оживени дискусии, което показва нашия интерес към такива теми, особено когато става дума за бъдещето на Европейския съюз.